и половина. А сега стигаме до докладът на Франк Пруст, Карс 22, 2020, план за действие за конкурентоспособността на автомобилната промишленост. Имате думата, господин Пруст. Госпожо председател, госпожо еврокомисар, ако кажа, че автомобилната промишленост преживява невиждана криза, няма да ви изненадвам. Това е наистина сектор, който от 2012 година е, има да отбелязва е, сериозна напредък въпреки кризата. Е, но в сравнение с 90-те години, разбира се, нещата са много сложни. Една немалка част от нашия растеж е, се държи именно в тази област. Това е стожен на нашата економическа промишленост в 10 е, области на Европа. И има над 2, пряко и непряко ангажирани около 12 милиона души, както и 80% от частните инвестиции имат отношение към автомобилната промишленост. Това дава основание да кажем едно. Автомобилната промишленост е един неотменим показател за нашата економика. Днес европейците се тревожат за бъдещето на този сектор и се очаква от също така ние като преки представители на народа да се заемем с този проблем. И това би било правилно. Да разгледаме плана за действие КАРС 2020, прият от комисията през 2010 година. Това бе чудесна отправна точка. Искам да благодаря на заместник председателя Жени за всичката свършена до сега работа. Смятам, че цялата процедурата и целият процес на КАРС 2020 е един нелесен, но плодотворен процес. Нуждаем се обаче от повече синтез. Трябва да му придадем истинска добавена стойност. Предлагания от мен доклад им единствената цел да пред, предложи иновативни решения за повече растеж. Така че в кратък срок да решим спешните въпроси, да изведем този сектор от кризата и в средносрочен план да си поставим амбициозната цел да реагираме единно, а не разделено. И накрая трябва да се борим за една Европа, която действа, но и преди всичко защитава. Това е важно в редица отношения. Първо, да променим отношението на към комисията при повнима, за по-внимателно преценяване на свръхкапацитета за производството и това да се отрази в плана за действие. След това да въведем по-ясна, по-ясна регламентация, и проз... която да е по-прозрачна за сектора така че тази индустрия да може да си поеме дъх след всичко това. Така че ние смятаме, че развитието и техническото ноу-хау са част от е, конкурентната способност на Европа с останалия свят. Да помислим какво можем да направим за устойчива конкурентоспособност. Да насърчим гъвкавостта на работата на базата на социален диалог, както и за подобряване на ноу-хауто на служителите. И накрая ние изискваме по разширяване на правните възможности в Европа, както в самата Европа, така и извън нея. Предлагания доклад е един разумен компромис, който ще даде възможност на, за развитие на този сектор. Утре вие можете да покажете с подкрепата си на този въпрос, че имаме какво да спечелим в тази област. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря. Давам думата на господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че обсъждаме този въпрос тази вечер. Сравнено с по-рано обсъдената тема, политиката в космоса, броят на заетите в автомобилостроенето е много по-висок 12 милиона. 4% от БВП се генерира в тази отрасъл, но през последните години бележи спад поради економическата криза. Миналата година са продадени 12 милиона коли. 5 минут, години по-рано са а, били продадени 7 милиона. Така че е много важно да разработим план за действие, да преодолеем затрудненията и следва да продължим работата. Все повече се обръща внимание в Европа на производството, на реалната економика, не на услугите и безопасните коли ще ни осигурят именно едно предимство пред всички други в света. Благодаря, казва председателя. Благодаря, господин Николаси. Дякуем пекния, пани председател. Благодаря. Благодаря, госпожо председател автомобилостроенето играе много важна роля в развитието на редица европейски райони. Създава работни места. Развитието на конкурентоспособността показва, че за да запазим своите позиции, трябва да мобилизираме усилията си и да обърнем повече внимание на научно-изследователската развойна дейност и иновациите. Да се опитаме да преструктурираме отрасъла. На това трябва да обърнат внимание отделните страни членки, но също така те трябва да координират усилията си в рамките на Европейския съюз, за да противодействат на отрицателното въздействие на кризата върху заетостта. Необходими са средства за преструктурирането на отрасъла. Вярвам, че европейското автомобилостроене ще стане по-конкурентоспособно и в бъдеще ще продължи да бъде източник на растеж и заетост. Благодаря. Сега колегата Андерсен. Уважаема госпожо комисар, драги колеги, Карс 2020 трябва да поддържа автомобилостроенето силно и жизнеспособно. Забелязваме обаче намаляване на продажбите и това се отразява на заетостта. Държавите полагат усилия, но особено страните от Южна Европа са много сериозно засегнати. Нуждаем се от подобрение на състоянието на вътрешния пазар. Нуждаем се от повече инвестиции в човешките ресурси. Какво означава това? Повече автомобили, по-екологични автомобили и особено да поемем по пътя, към който винаги се е стремила автомобилната промишленост, насърчаван социалния диалог. Благодаря, господин Бени. Uh, Благодаря, госпожо председател. От гледна точка на Обединеното кралство, плана за действие КАРС 2020 има потенциала да даде тласък на плановете на нашето правителство за производство на Ягуар. Това ще даде тласък и научно-развойната дейност, ще създаде и облика на автомобилостроенето в световен мащаб и също така устойчивостта на автомобилостроенето. Необходимо е да се обърне внимание на научно-развойната дейност, за да бъде както по-екологосъобразно това производство, а, но също а, така и с по-голям потенциал за развитие. Има и програма а, за тласък на а, и постигане на успехи и отрешаващо значение в Европейския съюз да работим заедно, за да могат автомобилостроителите да бъдат конкурентоспособни в световен мащаб. Е, Благодаря. А сега давам думата на госпожа комисар Реди. Госпожо председател, докладът на господин Пруст поставя много важни въпроси. Той изтъква значението на автомобилостроенето, включително и за Европейският парламент. На същото мнение и Европейската комисия, след, чрез своят план за действие, тя показва желанието си автомобилостроенето да бъде а, централен а, двигател на нашия растеж. Обедена съм, че това е вдъхновяващ пример. Това показва как един добре координиран процес може да доведе до структурни промени. Планът за действие е значително по-добри координа... координацията между заинтересованите страни и Европейската комисия. Интелигентното регулиране е пример за това. Но комисията се старае да не се създават допълнителни тежести за промишлеността. Приемаме ново законодателни актове само когато е необходимо. Комисията също така отделя голямо внимание на одобряването на типовете а, превозни средства, за да може този процес да бъде по-ефективен и да се намалят разходите и тежестите за отрасъла. В това отношение е значение има рамковата директива, върху която работата продължава. Очевидно, значението на а, търговските а, и други а, електрически и други а, превозни средства ще имат голямо значение. Затова ние приехме пакетът за а, чистите а, двигатели. Е, одобрихме е, съответни е, насоки за развитие на инфраструктурата в страните членки, за да може да се развие единният пазар за альтернативни видове превозни средства. Колкото до научно-следователската и развойна дейност и достъпът до финансиране, много добре знаете, че Европейската комисия през 2013 година представи предложение за инициатива за съвместно финансиране на научното изследователската и развойна делност в областта на енергийната ефективност и альтернативните двигателни. Тук имаме бюджет от 2, 2 милиарда и 300 милиона до 2020 година. И това ще бъде основен източник на финансиране и на малките и средни предприятия в европейски мащаб. В заключение искам да ви осведомя, че вече обмисляме как ще продължим работата по програмата до 2020. Сегашните инструменти едва ли ще бъдат достатъчни. Необходимо е създаване на структури на национално и регионално ниво и тук ние работим заедно с представителите на отрасъла. Благодаря. Благодаря, госпожо Еврокомисар Рединг. С това приключваме дискусията. Утре 11.30 ще гласуваме този доклад. Следващото ни заседание ще бъде утре 9.30 до 14 и от 15 до 23 часа. Дневния